ми помогнете да спаза обещанието си. Ще се срещнем в деня на действието през 2012 година. Преходиме до гласования. И така, колеги, преминаваме към гласуването. Дневния ред е, изисква едно гласуване за доклада на господин Звер, Младеща в движение, рамка за подобряване на системите за образование и обучение в Европа. Кой е за? против, въздържали се, приема се. След това имаме гласуване за една резолюция на госпожа Мери Ханибол. Обучение в ранна детска възраст. Моля, гласувайте. Гласувайте. Електронно. Замекам гласуване. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. одобрен. Поздравявам и двамата докладчици. ден не превидуе гласа. Дневният ред след това изисква от нас едно гласуване по пет проекто резолюции за подновяване на един протокол за споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания. Първо, пете резолюции, няма никакви е, изменения. Моля, гласувайте за, против, Въздържали се? Одобрено. Поздравления на докладчиците. След това гласуване по два проекта за резолюция за равния достъп до обществени поръчки в третия съюз, в трети страни Европейски съюз и промяната а, на такива разпоредби. Резолюции на четири политически групи. Първо изменение за против, въздържали се, одобрено. Добре, проверка, електронна проверка, моля, гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Przepraszam, е, odrzucone. Извинявайте, отхвърля се. Второ изменение за. За, моля. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Седмо. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шест. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега нека гласуваме съвместната резолюция за, против, въздържали се, приема се. И така преминаваме към гласуване по 7 резолюции за кризата в рибния сектор поради нарастването цените на петрола. Съвместен проект за резолюция на 5 политически групи. Второ изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Че всички гласували? Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение едно за. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Wstęp 3 w drodze głosowania imiennego. Otwieram głosowanie. Трета точка по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Четвърта точка за. Против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се шеста, шесто изменение. Моля, гласувайте. За против, въздържали се, Отхвърля се. Трето изменение. По именно гласуване, моля гласувайте. Че се гласували? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърто изменение. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да гласуваме по цялата резолюция. По именно гласуване, мали, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към проект резолюции от 6 политически групи за програмата Small Business Act. Девети параграф на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение за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 29-та точка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето изменение за. Има устно изменение от госпожа Цавели. Готова ли сте да подадете това устно изменение, госпожо Цавела? Господин председател, са авторите постигнахме компромисно изменение вчера и то е следното. Отбелязва нарастването на нелеганта търговия във всички държави членки на фалшифицирани и пиратски продукти, внесени от трети страни, които заплашват конкурентноспособността на малките и средни предприятия в Европа. Всички автори са съгласни с, това, с този компромисен текст. Това беше предложението. Ако има възражения, е, моля, изправете се. Не виждам никого. В такъв случай гласуваме по девето изменение с подаденото устно изменение. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Приема се шесто изменение за, против, въздържали се, приема се. А сега гласуваме по цялата резолюция. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Резолюцията се приема. С това преминаваме към доклад на госпожа Меркиес. Поздравления за докладчика. И така, доклада на госпожа Меркиес за Съюз на иновациите и трансформиране на Европа след економическата криза. Госпожа Цикал иска думата. Господин председател, искам да се обърна към колегите и да ги призова да гласуват за изменение едно, защото това изменение подкрепя идеята за повече средства за политиката за иновации, като времено се заличават думите а, за средствата от общата сълскостопанска политика. Председателят прекъсва госпожа Цикал. А, извинявайте, госпожо, сега не е време за дебат. Сега гласуваме. И така, Нека да гласуваме по този е, доклад. Изменение първо за. Против. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 128 точка на две части по първата за, против, възражали се, приема се по втората за, против, Възражали се, приема се. А сега гласуваме цялата резолюция с измененията. Електронна проверка по втората част на 128 точка. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. А сега наистина преминаваме към гласуване на цялата проекторезолюция за, против, въздържали се, приема се. Поздравление на докладчика. Поздравление на докладчика. Сега преминаваме към преглед на към предложение за резолюция по конвенцията на МОД, допълнена препоръка във връзка с домашните работници. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка по трето изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Трето изменение се приема сега по цялата проекта резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Резолюцията се приема. Следващата точка от дневния ред е предложение за резолюция на тема резистентност към антибиотици. Няма подадени изменения, нека да гласуваме по точка 21 за, против, въздържали се, приема се. По мотив от преамбюла R, а не проверка, добре проверка на 21 точка, моля гласувайте. Да всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. И така по мотив R от прембила за. Против. Приема се. Съвместната проекторезолюция за. Против. Въздържали се. Резолюцията се приема доклада на госпожа Шааке за културното изменение на външните дейности на Европейския съюз. Проекто резолюция няма подадени изменения по точка 9 по именно гласуване. Моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 15 точка за против, въздържали се, приема се. 21 точка за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 29 точка за, а извинете по именно гласуване, моля гласувайте. Че всички гласували? Саме към гласуване. Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се. 31 точка на две части. По първата, моля, за. Против, въздържали се, приема се. По втората, за. Против, въздържали се, приема се. 38 точка. Поименно гласуване, моля, гласувайте. Czy wszyscy гласували? Замекам głosowanie. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Точка 50 на две части и всяка поименно. По първата част, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. По втората част, моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се проекто резолюцията като цяло, по именно гласуване, моля гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се поздравление на госпожа Шаке, а сега преминаваме към гласуването по доклада на госпожа Санчес Шмидт за отключването на потенциала на културните и творчески индустрии. Точка 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. 63-та на две части. По първата за, против, въздържали се, приема се. По втората за, против, Нека да направим електронна проверка по втората част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. По цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Поздравления на госпожа Санчес Шмидт. И накрая последно гласуване за днес предложение за резолюция на тема Сараево Европейска столица на културата за 2014 година. Няма подадени изменения. Моля гласувайте за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви много. Това е краят на гласуването. Okay